Good morning, everybody, and welcome to the Petitions Committee meeting. Добре дошли, колеги, на заседанието ни. Добре дошли на вносителите, добре дошли на колегите, добре дошли на, колеги, на, на гражданите, които ни слушат по интернет. Моля колегите да заемат местата си. Най-напред приемане на дневния ред. Искам да ви напомня, че точка 53 се отлага, защото комисията получава нова информация по тази точка. Петицията няма да е затворена. Ако нямате възражение, преминаваме към одобрението на протоколите. Протоколите от 18 и 19 април вие ги имате. Ако нямате възражение, те въжат за приети. Нямам съобщения за вас. Ще имам съобщение след обяд. Ще ви информирам за съседанието на координаторите. Но аз няма да бъда. Е, трябва да се върна в Швеция, защото моят син е абитуриент. Но колегата, който ще ме замести, ще ви осведоми. Няма други неща, няма други колеги, които да искат да вземат думата по този въпрос, по други въпроси. И така преминаваме към петицията на Хери Шиндлер, петиция номер 446-2007. Вие искате да говорите по петиция 51, така ли? Знае, че темата ще бъде разисквана през септември, но искам да задам въпрос. Вашето, вашата комисия изпрати писмо на германските и гръцките власти, за компенсации. Искам да попитам дали има реакция на властите и какво е съдържанието на тази реакция. И още нещо. А от името на вносителите искам да попитам, че общото мнение е, че съдържанието е неприемливо и съ... общото мнение е, че Европейския съюз не може да се намесва. Но Европейският съюз се намесва в двустранни отношения, намесва се и във вътрешни работи навсякъде по света, въпреки че няма право. На този въпрос трябва да се отговори. Комисията трябва да отговори на нашия въпрос. Въпросът ми е, Европейският съюз уважавали след военните договори за компенсациите от Германия към Гърция. Европейския съюз признава ли, уважава ли този договор или не? Това е моят въпрос. Ορίστε κύριε Μάρια. Κυρία Πρόεδρε, επί του θέματος το οποίο τέθηκε Господин Мариас, госпожо председател, искам да кажа, че петицията за демократичната армия на Гърция е допустима петиция. Ние изпратихме писма до комисията, до гръцките власти, до германските власти – до правителствата в тези страни, след което получихме становището на комисията, казващо, че, че петицията не е допустима и петицията не спада в е, компетенциите на Европейския съюз, за това трябва да бъде прекратена. Но ние аргументирахме против, защото това наистина е въпрос от европейска компетенция. Гърция и Германия са подписали договор, мирен договор и това е нещо, за което трябва да говорим в нашата комисия. Става дума за компенсация от страна на Германия. Вносителят и е, други, и другите вносители представляват хора, които са загубили живота си във войната. Те са били екзекутирани от германските сили. военният заем е свързан с бюджетни въпроси. То, той, този заем все още влияе на бюджета на Гърция и той бе наложен от Германия. Ако ние получим тези репарации, тези компенсации, ще имаме бюджетен излишък. Всички контраргументи бяха изчистени и аз мога да кажа следното. Миналият петък ние изпратихме писмено възражение, основано на предложението на секретарията на комисията за обобщаване на тази петиция. Смятам, че тази петиция трябва да остане отворена до края на септември. Приключвам за 20 секунди само. Мога да предоставя допълнителна информация в подкрепа на това петицията да остане отворена. А, освен това, трябва да изпратим според мен писменно молба до правителствата на двете страни за допълнителна информация. Имаме време до септември, но... Но аз разбирам за момента, че секретарята иска да затвори този файл. С координаторите решиха да оставят петицията отворена до септември. Председателката, да, господин Мариас вече говори по този въпрос. Имаме време. За днес няма да говорим по тази петиция. Ще говорим след два месеца по тази петиция. Но наистина имаме писма, изпратени до постоянното представителство писма с молба за допълнителна информация. Така че, уважаеми колеги, е, колега, вие би трябвало да сте доволни, но вие може да останете е, днес с нас и може да дойдете пат, когато се раз, разглежда вашата петиция. А сега давам думата на Жаклин Котерел и Жаклин Макарел, които ще представят петицията 557. Здравейте! Имам голям респект към вашата комисия. Аз зная, имах добър опит а, с вашата петиция. Докладът на госпожа Алкен беше много важен за моя регион. За съжаление обаче по отношение на моята петиция нямам такъв опит. Тук става дума за загуба на права за гласуване след 15 години живот в чужбина. Аз повдигнах този въпрос, защото съм изключена от възможността да гласувам в референдума. Живея в Испания. Очакват ни три е, седмици до референдума, в който британския народ ще гласува. Аз естествено съм част от британския народ. Аз е, е, не съм толкова привилегирована като камерата на лордовете, които успяха да се включат в този референдум. За съжаление, аз нямам глас в този референдум. референдум. Аз нямам право на решение. За момента е много късно да се поправи е, нарушението на демократичните права. Но институциите бяха предупредени и не би трябвало да се намираме в съответната ситуация днес. Комисията и вашата Европейската комисия и вашата комисия изработиха доклад и го оцениха доклада за гражданството. в него бяха отразени тази, бе отразена тази ситуация решението на комисията бе да се предложи изменение на правилото за хора, които нямат право за гласуване, когато са живели 15 години в чужбина. Но а, тези промени в закона бяха отхвърлени както от правителството, британското правителство, така и опозицията. За съжаление, ние не може да утвърдим нашия статут като европейски граждани. Ние сме граждани, които работим и живеем и плащаме данъци в друга държава членка. Европейската комисия изрази желание да се занимае с случая, но няма в момента никакви резултати. Моята дъщеря е на 30 години не е могла да гласува в никакви избори, общи избори, нито в Испания, нито в Обединеното кралство. Европейският съюз е, за момента се ръководи от бюрократичен елит. Затова е важно парламентът и комисията да действат бързо, така че всички европейски граждани да могат да гласуват. Правото на глас е основно право, казва Европейския съд на човешките права. Има възможности за решения, има легални възможности за в областта на европейското гражданство. Тези възможности трябва да бъдат оценени. Комисията, Европейската комисия се ангажира с поддържане на политическия диалог и с тършен, търсене на решение за това гражданите, живеещи в други държави членки, да упражняват правото си на глас. Аз съм убедена европейка и смятам, че комисията трябва да се погрижи за това правилата за изборното право да въжат навсякъде. Благодарна съм за това, което ми дава Европейския съюз и се надявам, че следващият месец аз ще продължа да съм европейски гражданин, т.е. европейска гражданка. За това съм тук днес при вас. Трябва да осигурим е, това нашите права да не бъдат загубени. Трябва да продължим да упражняваме натиск върху държавите членки, да опазват нашите право, права на глас. Трябва да организираме кампания в името на всичките е, европейски граждани, които се ползват от правото на движение, те да могат да запазят правото си на глас. Надявам се тази петиция да остане отворена, надявам се на промени в тази област. Благодаря казва председателката. Моля, бъдете кратки. Уважаеми депутати, дами и господа, казвам се Чеклин а и представям пет вносителя РС. Смятам, че Обединеното кралство не би трябвало да изключва тези граждани от, от право на глас, които са живели 15 години в чужбина. Е, резултатът от референдума ще пострада. Този референдум ще се случи в Обединеното кралство след 3 седмици и ако Британия напусне Европейския съюз, това ще е исторически момент. Условията за този референдум са основани на акт, който бе прият през септември 2015 година. този акт лишава граждани на Обединеното кралство да гласуват. Граждани, които са живели в чужбина в продължение на 15, 15 години. Вносителят на петицията работи, живее в Италия от 1993 година. Аз самата живея в Белгия от 1987 година. Ние сме загубили правото да гласуваме в Обединеното кралство, нещо, което е наше конституционно право. Нашите гледища са, че това правило не е не е справедливо, е нелегално. Има около 2 милиона граждани в Обединеното кралство, които са засегнати от това правило и няма да могат да гласуват в референдума. Аз мятам, че е, не само в Обединеното кралство има такова правило, а моето гледище не е единствено. Много е, граждани и в Обединеното кралство се ангажират за промяна на това правило, но това не е възможно преди референдума. А, е, пред, времето е прекалено кратко и това е много жалко. Заедно с Хари Шиндлер аз се опитах да получа правна ревизия на този акт. Оказва се, че този акт противоречи на европейското право. Аз Моето становище беше, че този акт е в противовес на правото на свободно движение на Европейски съюз. То пречи на, на европейските граждани да, да упражняват свободно своите права. Бях в миналото, в през миналите три седмици бях на три съдилища. За съжаление, нашите аргументи бяха отхвърлени на всички тези три нива. Ако Обединеното кралство напусне Европейския съюз, то ние като британски граждани ще престанем да сме а, европейски граждани. Аз ще бъда гастарбайтер в Белгия. Резултатът от този референдум ще повлияе на ситуацията на хора в моята ситуация много повече, отколкото е, ще повлияе на живота на хората в Обединеното кралство. Трябва да има нова интерпретация на член 15 от договора на Европейския съюз. Ние имаме решение, което казва, че лишаването от правото на глас не може да бъде в противовес на правото на свободно движение в случай на общи избори и в случай на подобни важни референдуми. Това е моментната ситуация е иронична, защото в момента граждани на Обединеното кралство са ограбени и ощетени по отношение на своето право на глас. Мисля, че комисията, която отговори на писмото на Хари Шиндлер, казвайки, че препоръките, които са били приети и които окоръжават държавите членки да уважат правото на глас на своите граждани. Смятам, че тези е, препоръки не са достатъчни. Аз смятам, че гражданите трябва да участват в демократичния живот на, на Европейския съюз на всички нива. Институциите имат задължение да осигурят спазването на тези права. Тези права трябва да бъдат уважени във всички държави членки. Това не се случи в Обединеното кралство. Хари Шендлер трябваше да се обърне към съда, за да постигне справедливост. Аз апелирам към институциите да се загрижат за този правилник, защото, както, казах, е, от, този, от това правило в Обединеното кралство са засегнати 2 милиона хора. Е, е. Благодаря. Сега искам да дам думата на Европейската комисия. Заповядайте. Thank you very much, Madam Chair. Um... Благодаря. Европейската комисия смята, че е много важно да насърчи участието на всички граждани в демократичния живот на Съюза. Това е и причината, поради която през 14-та година, както казаха и вносителите, Европейската комисия излезе с препоръка за участието на гражданите в демократичния живот на Съюза – и особено гражданите, които се придвижват в Съюза от една държава в друга. Това е препоръка. Тази препоръка даде възможност да даде възможност на гражданите да се, използват, да се възползват от това си право, да пътуват и да участват в национални избори, ако проявяват постоянен интерес към политическия живот на страната си. Комисията следи дискусиите в този смисъл в съответните държави членки. Отбелязваме също така дискусиите в Обединеното кралство. Правителството на Обединеното кралство а, и неговото желание или нежелание е да могат да гласуват британските граждани в референдуми, национални избори, европейски избори и гражданите, които а, повече от 15 години вече не са в страната си, да участват в а, изборите в Великобритания. Европейската комисия обаче няма правомощие да дава задължения, свързани с избори. Учредителните граждани, е, договори дават права на гражданите, право да се гласува, да се кандидатират за избори в държавите, където живеят, при същите условия, като гражданите на съответната държава, където пребивават. Европейския съюз обаче няма компетентности, свързани с референдумите и правото на гражданите да участват в тях. Залагането на правила за референдуми е в правомощията на всяка държава членка. В светлината на казаното Европейската комисия не установява нарушение на правото на Съюза. Благодаря. И аз благодаря. Давам думата на колегите. Първо госпожа Дарлинг, но първо от името на колегите и от свое име искам да ви поздравя, защото имате рожден ден днес. Um, thank, Благодаря. Не са толкова важни рождените дни, когато тече кампанията за референдум в страната ти. Първо искам да благодаря на вносителите на петицията за присъствието им тук и за това, че предложиха на вниманието ни своите безпокойства. Тази петиция се дискутира отдавна и наистина е срамота, че сме три седмици преди референдума и отново обсъждаме това тук в парламента в един период, в който можем да казваме много мили неща, но реалността, както казаха вносителите, е, че не можем да окажем въздействие върху крайните а, срокове по регистрирането на гласоподавателите. А, тъй като след 5 дни приключва регистрацията и ние сме на последния етап преди този референдум. А, имаше идея да се разшири правото на гласуване към по-големи групи. Лейбористската партия не бе за това това правило за 15-те години да бъде засегнато, но основният ни приоритет за този референдум бе да направим така, че младите хора които също ще бъдат засегнати, ще могат да гласуват, както и по време на шотландския референдум от 16 до 18 годишните също можеха да гласуват на този референдум. Има три групи, които са най-засегнати от този референдум и които нямат глас. Младите в Обединеното кралство, които ще бъдат засегнати от това решение, дали ще напуснем или не Съюза. След това европейци, които живеят в Обединеното кралство, т.е. граждани на европейски държави. Тоест, всички онези от държави членки, които живеят в Обединеното кралство и плащат данъци там, няма да могат да гласуват, както и граждани на Обединеното кралство, които живеят в чужбина над 15 години. Част от тези 2 милиона са хора, които може да участват в европейската политика и работят, да речем, в чужбина или нези, които се възползвали от възможностите, които предлага Европейския съюз и членството ни, за да се придвижват свободно. За съжаление, тези три групи няма да могат да участват в този референдум. Ние не сме единствената държава членка в такава ситуация други държави, които са ограничили своите граждани, които живеят в чужбина. А, и тук всъщност е идеята. Аз се надявам да продължа да бъда член на настоящата комисия и съм подръжник на кампанията за оставане, за да могат хората в Европа да се възползват от това. Необходимо е европейско решение – много се каза. Вносителите на петицията, комисията резюмираха действията, които вече са разгледани. Говорихме и с Тимерманс, като съместник председател на комисията. Ако има свобода на движение, това не трябва да води до ограничаване на изборните ти права. Това трябва да е основен принцип в Европейския съюз и според мен тук трябва да има движение. През май 2015 година комисарят Тимерманс дойде пред нашата комисия тук, за да отговаря на въпроси. Той тук каза, че ще бъде посредник с държавите членки, където няма пълни права на гласуване. За това искам да попитам комисията какво е направено от комисията като посредник, някакви действия към Обединеното кралство, както и към други държави, при които има същия проблем. Или Европейската комисия смята, че това са фактите и в крайна сметка нищо друго не може да се направи. От отговора на комисията оставам с впечатление, че това е а, тяхното отношение. Това е основният въпрос. Какви са следващите действия, които могат да бъдат предприяти? И ние трябва ли да се обърнем като комисия към съответните държави, където има такива проблеми, за да се реши проблема. Ако решението е в ръцете на съвета, не трябва ли да ангажираме съвета? Благодаря. Анджела има думата. На първо място искам да благодаря за представенията на петициите. Мисля, че това се превръща в много сериозен проблем на Евросъюза, защото това, което се представи, не е някакво изключение, за съжаление. В собствената ми страна стотици хиляди, които вече не живеят в Испания, за да си намерят работа някъде другаде, имаха същия проблем. Просто трябва да си дадем сметка за мащаба. Имахме изборите през 2014 година, в които гласуваха само 13,2% от испанците в чужбина. Последните национални избори през декември също се оказа, че само 115 000 от живеещите в чужбина са успели да гласуват поради най-различни причини, липса на информация, непристигане на съответните бюлетини на време и какво ли не още. Ние трябва да настояваме на правото на свободно движение и пребиваване в други държави членки като се спазват принципите на демокрация, като не се дискриминира, като всички са равни пред закона. Имаме основната харта правата на основните права на човека. Затова трябва да се помисли и за проблемите в други държави членки, като моята, да разискваме този въпрос и да се обърнем и към комисията, която до сега е предложила препоръките от 2014 година, но ме ме интересува каква е нейната оценка, доколко държавите членки са се съобразили с нейните препоръки. Може би е добре комисията да изготви доклад по своите препоръки, за да видим докъде сме стигнали и как да избегнем тази маргинализация и отнемане на основно право като правото на глас. Благодаря, Соледат. Благодаря, госпожо председател. Накратичко. Е, ясно е, че опираме до основно право, свързано с свободното движение и избора на място на пребиваване в Европейския съюз. Има много вторични въпроси, но това е водещият. Къде можеш да гласуваш, къде можеш да упражниш правото си на глас? Липсата на регулиране – в тази област води до проблеми с упражняването на правото на глас на, на, на общонародни избори и изобщо а, националността. Ние също имаме такива проблеми. Сега виждаме, че ги има и за британските граждани. Това е рестриктивен подход. Това е много рестриктивно разбиране на гражданството в Обединеното кралство. Със сигурност аз съм на мнение, че правото на глас трябва да бъде гарантирано. Или тогава поне да имаш право на участие в националните избори там, където живееш. Но трябва да има някакъв консенсус правото на глас трябва да се губи, когато губиш гражданство. Разбира се, Съдилищата в Обединеното кралство са се водили в своите решения от действащото законодателство, но аз пак ще кажа, това е основно право. Проблеми има и в Великобритания, и в други страни. Нека наистина проведем един сериозен дебат по това толкова фундаментално право, правото да участваш на избори. Надявам се също така да можем да проследим дебата, защото съвсем наскоро предстои референдума. И темата е много деликатна. Наистина се надявам да можем да разговаряме с британските граждани в бъдеще в тази комисия и те да могат да упражняват всички свои права съгласно договорите. Thank you, Paul. Благодаря, Карл. Uh, like, uh, Благодаря. Ще говоря на словашки. Пани председничка, мене Европска людове страни съм повече. Госпожо председател, трябва да кажа, че за нас винаги е огромно удоволствие видим а, как се борим за правата на гражданите. Това е в основата много се радваме на тази инициатива. Знам, че това е европейски проблем и за това също се радвам, че на европейско ниво се предлага такъв дебат. Смятам, че трябва да има дебат. Държавите, които използват рестриктивно тези решения, би трябвало да направят нормативната си уредба така, че гражданите да имат права и да се приемат добрите практики, а не ограничителните. Що се отнася до дискусията? Правителството на Обединеното кралство иска да промени закона. Чухме, това е чудесно, но няма достатъчна информация за това, кога ще стане това, ще стане ли и какъв тип диалог ще тече с Европейския съюз. Може би ще е полезно да се обърнем към британските власти и да поискаме допълнителна информация и да подновим диалога, като се надяваме да се стигне до положително решение. Можем така да закрием петицията. За съжаление, не смятам, че от тук до референдума ще намерим решение. Така че от името на ЕНП и от мое име мога да кажа, че подкрепяме гражданите на Обединеното кралство, които ще гласуват за да се остане в Европейския съюз и да продължим да пътуваме заедно. Надяваме се да победите. Благодаря. Благодаря, Маргарет. Като слушаме колегите от Великобритания, където и да живеят, може да кажем, че всички усещаме колко тъжно би било, ако техният глас остане нечут и не бъдат тук, рамо до рамо с нас и не могат и да гласуват. Съжалявам, че не го включихме в дневния ред по-рано, Сесилия. Това беше едно съгла... решение, с което не бях съгласна. Ще ще бъде интересно. Защото може да се окаже въздействие. Интересно е това, което се случи в Шотландия. Казахте, там е специален референдум и може да се вземе решение. Може да се каже направо избори, национални избори в държавата, където плащаш данъци. само за онези, които плащат данъци. Те имат право да решават. Но по всички други въпроси, например политическо влияние и така нататък, както и сега при европейските избори, където всички европейски граждани имат право да участват в европейски избори, където и да живеят, всички държави приемат, че може да се гласува на местни избори където живееш, по, мя... по Те ще да бъде чудесно, ако бяхме казали, че не става дума за данъци, за плащане на данъци, за национални въпроси. Става дума за гражданите на Обединеното кралство, които да участват в живота на Европейския съюз, където и да живеят в Обединеното кралство. Или не. Трябва да изпратим това послание на нашите съграждани в Обединеното кралство. Не може да решим проблема сега, много съжалявам. Останете с нас, за да продължим да имаме отлично сътрудничество. Ще ни липсвате много, ако излезете. Ето това е посланието. Трябваше да го решим този проблем и наистина е странно, че Обединеното кралство не се е опитало да намери някакъв начин. Ще им простя обаче, ако гласуват да останат. Хубаво, че ни информира. Е, слушайте, Маргарет, тя е много мъдра. И сега ще дам думата, ако бихте искали, отново бих ви дала думата, но много набързо да резюмирате и след това ще направя заключение. Um, e Благодаря на всички изказали се членове на парламента. В отговор на представителя на комисията ще кажа, не е достатъчно да се извършва наблюдение, не е достатъчно на комисията да е мъчно. Е, чухме колегите депутати, аз също е, в мястото в Испания, където живея, представлявам британските граждани на място. Може би това право вече няма да ми принадлежи след три седмици, а направеното за референдума е твърде малко и твърде късно. Но сега всички трябва да гледаме в бъдещето и да се надяваме, че това няма да се случи отново и няма отново гражданите да се окажат без глас – също така се надявам Комисията по петиции и Европейската комисия да направят всичко по силите си в защита на това демократично право. Надявам се, Маргарет, да продължим да работим с вас. Благодаря. Напълно подкрепям правото да гласуваш е толкова важно, толкова основно за правата на европейските граждани, че наистина срамота – че европейските институции не се ангажираха в по-голяма степен, за да може да има промяна на законодателството в Обединеното кралство преди този ключов референдум. Призовавам ги те първа да направят всичко възможно за това законодателството и в Обединеното кралство и на други места да се промени, така че да няма такава несправедливост. Много ви благодаря. От името на комисията, нека кажа, че аз много добре ви разбирам като вносители на петиции, разбирам и ситуацията, в която се оказвате. Като европейски граждани, е, вие би трябвало да имате изконното право да гласувате, но сега сте лишени от това право. Искам да ви уведомя, и за съдържанието на писмо, което получих на 25 май. Това е писмо, подписано от член на парламента в Обединеното кралство, председателя на Комисията по петиции в английския парламент. Съгласно това писмо, Обединеното кралство има намерение да промени своето законодателство относно правата на гласуване на гражданите в чужбина. На второ място, вносителите на петиции с британско гражданство могат да се обърнат и към британския парламент или към съответния парламент в държавата членка, за да изразят своето становище. На трето място – Казва се, че се разчита на нашата подкрепа. Това е нещо, което се разбира от само себе си. Разбира се, че ние ще ги подкрепяме и ще им помагаме с законодателството относно британските граждани, които живеят в чужбина. Надяваме се много скоро да видим законопроект. Няма никакво съмнение, че тази петиция ще си остане отворена до оповестяването на доклада за гражданите в ЕС през септември, защото наистина има противоречие между правото на свободно движение и пречките пред възможността да гласуваш. Освен това, уважаеми колеги, ако нямате нищо против, предлагам да внесем устен въпрос, да го поднесем и на вниманието на координаторите. Въпросът да бъде какви последващи действия ще предприеме комисията след съобщението си от 2014 година. Освен това, Джуд наистина посочи ангажимента на господин Тимерманс с британската тема. Още веднъж мисля, че можем да направим работата си по-видима чрез устен въпрос. Добре е да разширим и обхвата, като изпратим писма във всички засегнати държави членки, а именно държавите, които лишават собствените си граждани от правото да гласуват. Да изразим своята загриженост. Съгласни ли сте? Добре. Благодаря, благодаря, че дойдохте при нас от близко и отдалеч да ни посетите, защото това е много важна дискусия, принципна дискусия за европейското гражданство. Ние внимателно следим какво се случва на британските граждани. Всички сме разтревожени обаче. Много ви благодаря. Да преминем към следващата точка. Имаме четири петиции, свързани с закриването на Българска банка те изобщо са относно българската банкова система. Вносителите не присъстват в залата, затова веднага ще дам думата на комисията. Yes, good morning. Добро утро. Ние представихме своя отговор през месец ноември Става дума за масово изтегляне на суми от българска банка, банка с много сериозни трудности, след което притежателите на влогове не са имали достъп до своите влогове. Това беше съобщено на комисията. Комисията започна съответната процедура, разговаря с българските органи е, стана очевидно, че е прилагана не както трябва действащата директива и е имало ограничение на свободното движение на капитал. След процедурата и производството за установяване на нарушение, българското правителство направи законодателна промяна И освен това се работеше заедно с Комисията и Европейския банков орган, който изпрати писмо до Българска народна банка. В случая тя извършва специален надзор над банката с проблеми. По този начин проблемната банка беше лишена от своя лиценз, той се отне от надзорната е, Народна банка и сега около 100% от влоговете вече са изплатени. Затова производството за установяване на нарушение беше преустановено. Освен това имаме новата директива от 2015 година. България я е транспонирала. Ние направихме проверка най-вече на проблемната клауза, която не беше транспонирана коректно при предишната директива. Но според нас петицията може да бъде затворена, тъй като Вносителите са получили своите влогове, макар че все още продължава плащането на по-дребни суми. Освен това, България направи законодателна промяна. Благодаря. Давам думата на колегите. Госпожо Кунева. Много ви благодаря. Тази петиция относно Българската банка показва ясно, че когато се осветли един проблем, има начини за европейските институции да предприемат действия и наистина да защитят правата на гражданите. Изпратеното писмо до Българска народна банка също е важно защото в него се говори за ширеща се корупция. И именно заради тази ширеща се корупция е толкова трудно на българските граждани да се справят. Те са изправени пред много строги условия от страна на банките и много лесно могат да загубят своите домове и това, което притежават, те са наистина оставени на милостта на банките – Именно за това, скъпи колеги, ми се струва, че трябва много внимателно да следим всички тези случаи, свързани с права на гражданите в България. Има много такива случаи. Благодаря, Питър. Ähm, да, наистина това беше много <clears throat> тъжен случай. Е, комисията обаче съвсем правилно каза, че за щастие се е намерило добро решение за е, вносителите, така че вероятно петицията може да бъде закрита. И вероятно и самата процедура по петиции е, е допринесла за доброто решение на проблема. Е, четох документите и си казах, това изобщо не би трябвало да е възможно една такава ситуация да се създаде, създаде. Но, както разбирам от комисията, проблемът вече е решен. Това е чудесно и много се надявам такова нещо никога вече да не се случи в България. Благодаря. Не виждам други които да искат думата, бих предложил следното, тъй като въпросът засегнат в петицията вече е решен успешно и вносителите са уведомени, след като имаме успешно действие и на Европейския банков орган, може да се заключи, че Надзорът е бил успешен, производството за установяване на нарушение е приключено. Аз съм съгласна с Питър да затворим петицията. Ще изпратим информация на вносителите. Сега преминаваме към петиция 2269 на Микеланджело Ласпина – относно откриване на банкови сметки в държава от ЕС. Господин Ласпина не е тук, но той ни слуша по интернет в дома си в Италия. Нека да му пожелаем много хубав ден, макар че ние сме тук в Брюксел и цял ден ще вали. Веднага ще дам думата на комисията, която ще представи своето становище. Благодаря. Това е вносител на петиция, който живее в Испания, но иска да има телефонна и интернет връзка във Франция. Същевременно френската компания го е уведомила, че трябва да има френска банкова сметка, за да може да го направи. Според вносителят на петицията, това е в нарушение на Европейския регламент. Комисията разгледа случая и може би преди да навляза в подробностите по това оплакване, трябва да обясня, че комисията вече разполагаше с информация за няколко от държавите членки, в които компетентните органи не решават проблемите с прилагането на този регламент, особено що се отнася до правата на потребителите. Оказва се, че националните компетентни органи не са имали достатъчно правомощия. Затова и комисията вече беше предприела действия възоснова на получените подобни оплаквания. Започнахме и работа с френските власти, за да се установи доколко компетентните органи са си свършили работата. В края на 2015 година получихме потвърждението на Франция, че компетентните им органи, Френската банка и Министерство на финансите в този случай, гарантират изпълнението на регламента СЕПА. Ето защо ние препоръчваме на вносителя да препрати своето искане към тези два компетентни органа. Освен това, ако желая, може да изпрати документацията и до Европейската комисия, за да проследим. Благодаря, колеги. Питър. Ja, also normalerweise beim ersten Lesen glaubt man. Äh, По принцип, човек не вярва на очите си, като прочете такова нещо. защото понякога в началото имаше проблеми при въвеждането на единното плащане в евро. Имаше проблеми при банковите трансфери, особено при трансграничните. Но истината е, че това, което се е случило, е в противовес на закона. ние не говорим за развиваща се страна. Ние сме в Европейския съюз и аз се почудих как може националните власти да не могат нищо да предприемат. Ако те са искали, са можели да предприемат нещо, поне една санкция, парична санкция на съответната фирма или на концерна щеше да произведе нужните резултати. Това е, това е нарушение на общностното законодателство. Това не може, не бива да се случва. Би, бих предложил да оставим петицията отворена. Освен това, бих препратил тази петиция на нашата комисия, към нашата комисия по вътрешния пазар, за да видят те какви неща могат да се случват. Европейския съюз прави закони, но те не се предлагат, прилагат. Трябва да се информират на време френските, а и други, е, властите на други страни при подобни нередности. Председателката, да, аз е, мога да потвърдя твоята позиция, тази директива. Е, е, 2006 от 2012 година е законодателство на Европейския съюз и трябва да е приета навсякъде. Франция е потвърдила, че е предприела съответните мерки за прилагане на тази а, директива, на тези разпоредби и, <clears throat> но предлагаме наистина тази петиция да остане отворена, за да може комисията да проведе своя анализ и да се види дали наистина разпоредбата 260 от 2012 година, регламента 260 от 2012 година е наистина пъл, напълно приложен във Франция. Така че изискването за френски Айбан е нарушение на европейското законодателство. Вносителите трябва да бъдат също информирани какво е нашето тълкуване и също трябва да бъдат информирани за факта, че комисията продължава да следи случая. Добре, приключваме тук или? Петър, е, Бих искал да препратим комисията, т.е. петицията към комисията по вътрешен пазар. Много е възможно това да не е изолиран случай. Хубаво е да се види как се прилага европейското законодателство. А, искам да помоля и комисията да окаже повече натиск на националните власти, не може такива проблеми да остават а, нерешени, защото националните власти, ако са искали, може ли са да а, преодолеят нередностите, да ги поправят. Добре, ще направим така. Ще уведомим Имко. Надявам се да ги вдъхновим и те да предприемат мерки. Добре. С това приключваме заседанието тази сутрин. Няма да ви видя след обед. Приятен обяд.